на, на представителите на националните правителства. Те трябва да мислят както за националните, така и за европейските интереси. Благодаря. Господин Бронс.